Уважаеми колеги, започваме. Е, първо ще трябва да гласуваме. Имаме едно становище, което трябва да гласуваме относно Европа за ефективно използване на ресурсите. Хайде най-напред да проверим дали е, всички е, машини за електронно гласуване, устройствата дали работят. We have opened the vote, colleagues, to check whether you... Колеги, пробваме електронно гласуване, за да проверим картите и устройствата. The room, I wouldn't advise you, uh, if you want to stay with us. We still have three people missing. Все още липсват трима колеги, не са си сложили картите. Okay. Well, machine shows that 31 cards were put in, but only 32, but only 30 people voted. So I... Само 30 души гласуваха от 33-мата, но да видим, че може би в крайна сметка всичко работи и можем да започнем. Компромис едно. Моля, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение за? Против? Против? въздържали се, отхвърля се. Осмо за. Моля, кой е за? 8 против. Добре, проверка. Електронно гласуване. Uh, no. Maybe you put the wrong card. Може би гласувате с неправилната карта. It doesn't work. So, so we... Устройството не работи. Uh, but his card is not working, so that's why I'm... It's fine? Yeah. Yes, Victor, you... Somebody voted for you. Okay, so... Някой е гласувал за Виктор. Приема се единодушно. Колеги, проверка правихме. Ако имате глас против, той трябва да се отрази. Много ви моля, гласувайте пак. Приема се. Няма да повтаряме вода, ясно е. След това, девето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето, за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто, за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против. Проверка за 16-то изменение. Моля, режим електронно гласуване. Uh, Край на гласуването. Приема се с 20 гласа. 17 за, против, проверка. Моля, гласувайте. Приема се 18 на 15. 18. Е, не зная. Проверяваме. 19-то, прощавайте. 19-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 гласа. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. По-нататък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 dear colleagues, can we move to? You might remember that. Yeah. You might remember that yesterday we agreed to continue to start the meeting with the continuation of. Помните, вероятно, вчера решихме да продължим дискусията с uh, новия пакет uh, регламент, всички документи и а, ш, е, решихме, че ще направим кратко обобщение относно това какво говорихме вчера на работното заседание, заедно и с координаторите. Така че мисля, че съгласие с решението на комисията през октомври, сега вече ще бъдем координатори на целия процес на преговорите и ще използваме възможността на работната група да е, разглеждаме този въпрос и с координаторите, защото за преговорите е нужно да има много е, голяма координация и взаимна свързаност между общия регламент и регламентите, които са насочени към отделните фондове. Така че е нужно още по-голямо сътрудничество и координация постигна се съгласие за използване на тази платформа. Освен това, ще провеждаме и допълнителни срещи с е, съвета, с Европейската комисия и всички дискусии, всички решения, до които стигаме, разбира се, в нашата комисия по регионално развитие ще бъдат дискутирани. Имаме решение поне веднъж на два месеца да имаме заседание в нашата комисия по регламента. Освен това, трябва да се спазват и а, сроковете. Целта ни е както и на съвета и на Европейската комисия да се приключи процеса до края на 2012 година. Освен това, много голямо внимание отделяме между нашата регулаторна рамка. Е, Ламбер, например, вчера не беше тук, но Констанца говореше от негово име и подчерта значимостта на общия регламент за цялостния процес – тъй като повечето проблеми се разрешават в, по хоризонталния принцип. Необходимо е да имаме различни форми на сътрудничество с колегите, които работят с другите фондове, особено по заетостта и комисията по бюджет трябва да разгледаме нашата правна отговорност, имайки предвид естеството на нашата работа като комисия. Освен това предлагам проекто доклада и следващата дискусия да бъде проведена през пролета. Може би ще плануваме тази среща да бъде проведена през април, но сега още не сме в състояние да уточним точната дата. Това е общо взето е, най- общото от решението, което взехме вчера. Освен това, в нашата комисия често ще трябва да разискваме всички тези аспекти и решения. Обръщам се към двамата са докладчика по общия регламент. Имате ли нещо, което искате да споделите? Ако не, няма нищо, няма проблем, имате думата. Okay. Thank you. Thank you very much. Yesterday we had the possibility to take on board. Благодаря много. Вчера имахме възможност да получим допълнителна информация, но в крайна сметка се струпа толкова много информация, че беше трудно да се разбере кои са основните и елементи. Вчера получихме формален работен документ с 11-те е, хоризонтални точки, as far as my feeling is, is that the first debate uh, took you on... които искаме да разгледаме, може би вече са 12. Целта беше да работим по един разумен начин, да не предлагаме напълно нови е, точки – the possibility to have in the next Regi meeting already. И мисля, че още на следващото заседание на Комисията по регионални въпроси можем да обсъдим няколко от тези основни елементи. Например, що се отнася до условията, вече има много спорове. Има въпроси, е, които трябва да се обсъдят бързо, а други трябва да се, могат да се решат малко по-късно. И така, по спешните въпроси можем да вземем решение много бързо. Има и други въпроси, като идеята за договора за партньорство, които обсъдихме, които можем да обсъдим по-късно. И така, може би е добре за следващия път да изберем четири точки, които да обсъдим подробно. След това ще идва ще дойде фазата на измененията, но поне да можем да кажем, че сме работили по въпроса. Защото това е много сериозна тема, всички политически групи ще работят активно. Няма как да се приключи работата по въпроса в рамките на графика, препоръчен от председателя. Оттам нататък тази седмица има неформална министерска конференция, първо по пакета в Познан. И съветът работи стъпка по стъпка, така както и ние предложихме – по някои части от този регламент. Така че е много важно да се види до къде са стигнали разискванията и в съвета. Важно е непрекъснато да обменяме информация. с работната група в съвета, която разбира се не носи отговорност пред нашата комисия. И така много интересно да се види какво ще се случи и с различните фондове. Може да се изкажем и по този въпрос. И също така с и Констанца бихме искали да сме съдокладчици по този въпрос. но бихме искали да се е, да бъдем наричани докладчици, а не са докладчици, защото ако влезем в един дебат и се каже това е съдокладчика, се питат къде е другия съдокладчик. Председателката, добре. А, аз всъщност не съм чула някой да ви нарича съдокладчик, но ако имате възражение срещу това, ще се погрижим да се сложи край на това. Надявам се, че на заседанието през декември ще сте съгласни, а надявам се, че въпреки, че близо до коледа ще дойдете, да обсъдим няколко въпроса. Концентрацията, договорите за партньорство, стратегическите подходи, няколко конкретни въпроса. Това може да стане само ако докладчиците по отделните фондове вземат предвид, че общия регламент включва елементи, които по-рано са били в регламентите по отделните фондове и за това е добре да сте готови да участвате от гледна точка на регулаторния инструмент, с който вие се занимавате. Важното е да обсъдим 3-4 конкретни въпроса, а не целият регламент. Благодаря. А сега преминаваме към следващите точки. Предлагам следното. Имаме час и 20 минути за всички регламенти. Затова давам думата първо на докладчиците, те ще представят всички доклади. След това ще дадем думата на докладчиците в сянка, за да може всички точки да бъдат обсъдени. Давам думата на Ян Обрихт. Е, ограничавайте се във времето, колкото ви е възможно, за да го използваме възможно най-рационално. Благодаря, госпожо председател. Сложното тук е, че във всички регламенти съществуват едни и същи елементи. Тоест, е, може е, в един регламент те да се изчистят, но да се появят е, проблеми в другите регламенти. Вчера нямаше как да участвам в дебата и мисля, че е важно да се изкажа. Първият ми въпрос е какво може да се каже за тематичните цели? Те фиксирани ли са? Остават ли в регламента в този вид? Пряк цитат на целите за 2020 ли са? Ако не, ще има последици за приоритетите за инвестициите. Приоритетите за инвестициите сами по себе си отразяват тематичните приоритети. Вторият елемент. Сложното тук е, че има връзка между регламентите. Има списък действия или дейности, които съответно са допустими или не за кандидатстване. И трябва да решим кое подкрепяме и кое не. Това, което отхвърляме, трябва да е съвсем конкретно. Може да е атомна енергия, може да е и производство на тютюн. Защо изобщо тютюнът е тук? Защо не производството на кораби или на банани. Ясно ми е защо. Но тютюна ли е най-важното нещо, което трябва да се забрани? Все пак има няколко региона, в които тютюна е много важен елемент. Другият важен въпрос, свързан с тематичните концентрации. В фонда за регионално развитие можем да вземем само три елемента от общия регламент. 80% от най-развиващите се региони. За това става дума. Обещахме да не се заделят средства, а пък сега се прави предложение за 80% за по-развитите или повече от 50% за по-малко развитите. Трябва да се изясни трябва да се изяснят тематичните цели и тези три въпроса, а именно ще заделяме ли или не. Има много силно градско измерение в Фонда за регионално развитие, което е много интересно, но не е достатъчно ясно и там възникват проблеми, свързани с договорите за партньорство. Това е въпрос, върху който трябва да поставим ударение, защото държавите членки трябва да започнат да подготвят договорите за партньорства сега. Вчера обаче някой каза, че договор за партньорство е договор между правителството и Брюксел. Това обаче не е вярно. Договорът е на национално равнище. Той просто се изпраща в Брюксел. В договора за партньорство ни трябва списък с градове, които трябва да се интегрират за бъдещи действия. Близо 20 града. А, добре, а, за, за, за страна, добре за Германия. Това става, като можем да кажем, за Люксембург. Още нещо. Въобще, прочетете текста. Ако приемем нещата буквално, излиза следното. Държавите членки подбират функционални области, които наричат дейностите интегрирани дейности, защото са и в градски, и в селски райони след това имат право да подготвят интегрираните дейности за градските райони. След това има още един много интересен елемент, а именно initiative, yes? So, and this very famous 5%. Инициативите за териториални инвестиции. Тези 5% които са за интегрирани действия в градските райони. Те са обаче само за тези градове, които са в списъка 5%. Оттам нататъка градовете в списъка влизат и в платформата за градските райони. И всички питат, кой ще бъде в този списък? Кои са градовете? И така, трябва да зададем въпрос на комисията. Трябва да попитаме какво има тя предвид тук. Къде е логиката? Много често градовете в Европа казват, тези 5% за дейности в градските райони е, са нищо. Това означава ли, че това е пилотен проект или какво? Мисля, че все още има време този въпрос да получи своя отговор. Въпросът е какво, какъв е замисълът тук. Ако се работи с някакъв пилотен списък градове, които да се включват в интегрираните дейности, които интегрират и градски и селски райони, това е едно. След това списъка на индикаторите, тематичните цели, инвестиционните приоритети и показателите. Те са в приложението. Можем ли да предлагаме изменения и на списъка на показателите? Имаме ли право да ги променяме, така както променяме и основния текст на регламента? Въобще, приложението е ли правен текст? И за да обобщя. Можем ли да нанасяме изменения върху приложението? А, освен това, партньорските договори, кои са партньорите и кои разходи могат да кандидатстват. Защо се споменава тук тютюна? Защо е важно производството на тютюн? заделянето на средства, градските райони и показателите. Това е. Няма как да се работи обаче по регионалния фонд, фонда за регионално развитие, без да се работи по общия регламент. Ако не разрешим проблемите, ще попаднем в капан. За сега обаче съм оптимист. Фонда за регионално развитие е по-гъвкав но сега с това заделяне, с тези 80 е, или 50%, е, ще се предизвикат доста спорове. Трябва да решим или правим политиката по-гъвкава, или се заделят е, определени суми. Благодаря, господин председател. Благодаря. Нека да приветствам заместни генералния директор Николас Мартин. След това, преди да дам думата на Виктор Бощинаро, нека да кажа две неща. Никлас, може би е добре да отговориш на повдигнатите въпроси. А, на Ян, нека да кажа, ние в Европейския парламент можем да променим абсолютно всичко, с изключение на изложението на мотивите. Така че а, това е и наша отговорност. Така че насърчавам те благодаря, госпожа председател. По някой път изглежда, че въпросите са провокации. Да, добре те познавам, знам, че си провокатор. А сега давам думата на Виктор Бощинаро по Кохезионния фонд. Няма да засягам въпроса за провокациите, но няколко неща, които искам да споделя с вас. Някакси Политиката за сближаване сега е, се превръща като нещо в осреднена политика за постигане на Европа 2020. Просто някакси тя е отклонена от общата посока, в която бе създадена. Второ, имайки предвид макроекономическата стабилност. Вчера Констанца каза това. Но говорим не само в нашата група по този начин, а в целия парламент. Изразяваме притеснанията си, че поставяме макроекономическите условия в рамките на политиката за сближаване. На трето място, когато а, отделяме резерва 5%, плюс праговете, плюс свързването, е, е, европейския механизъм в крайна сметка се получава така, че политиката за сближаване ще загуби много важно перо средства. И по-нататък, делегираните актове. Вчера чухме как стоят нещата и в съвета. Те ясно изразяват противопоставането си срещу прекалено големия брой делегирани актове, предлагани от комисията. Това трябва също да се спомене. Защото дискусията е в ход не само в парламента, а и в съвета. Кохизионния фонд. Първо, свързаното с инструмента Европа. 6 милиарда, 15 за инструмента Connecting Europe. Но все още не е много ясно как точно ще се развият нещата. Има въпроси относно цялостната философия, споделено управление на фонда, например, и централизирано управление на инструмента за свързване на Европа. Кои са критериите? Това е важно. Трябва да знаем. За да се взема тези 10 милиона от държавите членки. To decide who are the best projects which are to be implemented. И ще бъдат насочени къде? В кои проекти? Може би в една държава членка, може би в няколко възоснова на какви критерии ще се вземе това решение. Води се една битка в парламента, а друга в съвета. По-нататък, е, за договорните страни, когато става въпрос за наистина големи суми, очевидно е, че можем да се сблъскаме с проблеми и те не трябва да бъдат задълбочавани, защото в противен случай застрашаваме споразумението. След като изслушахме в рамките на час предоставената ни информация от Европейската комисия и инструмента Connecting Europe, може би трябва вече да с, с, разбираме по-добре как стоят нещата. По-нататък. Средствата от Кохезионния фонд следва да бъдат използвани заплащането за замършаване. Когато се изпълнява принципа замърсителя плаща, става въпрос за замърсяване в голям мащаб. Аз искам да ви кажа обаче следното. Ние все още нямаме ясен отговор за критериите, имайки предвид сегашните ОВОС и стратегията в областта. Очевидно е, че не можем просто да дадем светлина за тази възможност, без да имаме ясно основание. Зная, че 500 милиона евро бяха санкциите в Унгария за замърсяването. Огромни санкции. Тоест, трябва да се възпрепятства замърсителя да замърсява околната среда и на второ място трябва да си плати, ако това се случи. Това са двете основни цели. Не виждам защо Кохезионният фонд трябва да бъде използван за тази цел. Ние първо трябва да насочим вниманието си към превентивната част. И на последно място искам да се спра на възможността да има достъп за Кохезионния фонд когато става въпрос за енергийна ефективност и усъвършенстването й в жилищния сектор. Имайки предвид първо промените в климата, после факта, че енергийната ефективност дава възможност хората да имат достъп до енергия, които поемат огромната тежест от цената, ние трябва да възприемем тази отговорност. Не само екологосъобразни да са ни политиките, да пестим енергия, но и да можем да помогнем за намаляване на сметките и а, за участието на възобновяема енергия в енергийната структура, изпълнявайки стратегията Европа 2020. Много от изказаните тревоги не са мои лични само, но много колеги и много хора, с които съм се срещал, споделят тези тревоги. Убеден съм, че с тясно сътрудничество между политическите групи, е, съвместно с съвета и Европейската комисия, ще можем да избегнем кървави битки. Председателката, благодаря Рика Менер, има думата. Thank you, chair. I will go straight... Благодаря. Сега ще се заема с регламента за териториално сътрудничество. So I will, I will first say some general points concerning this, this... Ще започна с някои общи точки. A little bit more than one month ago. So, uh, as you know and as we proceed with internal market... Вътрешния пазар. Искаме да се подобри конкурентно способността в Европейския съюз Знаем какви са предизвикателствата в тази област. Затова е важно рамката на териториалното сътрудничество да отразява цялата европейска територия. Регламента се основава на тази идея. Какви са целите Финансирането трябва да помогне най-напред да се разрешат проблемите, свързани с околната среда, трансграничните здрав... Е, проблеми, свързани с болничните услуги, търговията, функционалността, технологиите и други важни проблеми. Освен това, имате въпрос ли? Ah, okay. It's based also very much to the, that the ERDF we have. Освен това, основава се и на принципите залегнали в предишния Европейски фонд за регионално сътрудничество в предишния програмен период. Освен това, Териториалното сътрудничество се разделя в три програми трансгранични, наднационални и интеррегионални. Включват се регионални и местни власти. Например, Германия и Полша, когато има нарушение на инфраструктурите и това попада в трансграничната част. Има програми за сътрудничество, които се предвиждат в този дял. А това е най-старата част от е, териториалното сътрудничество в Европа, което е много важно и от бюджетна гледна точка – Комисията е направила съответните разчети и в областта на ИКТ. По отношение на териториалното сътрудничество, мога да кажа, че се осъществява връзката между всички нива на сътрудничество. В този период има и наднационални, междунационални териториални програми. Споделяне на добри практики, иновация, е, развитие на градската среда и така нататък. Кое е особеното? Всички европейски страни взимат участие в тази област и Какво точно ще се промени, ако се стигне до законодателна инициатива? От страна на комисията предложението е насочено към проекти, които имат ясно разписани цели – Европейския фонд за регионално сътрудничество също се разработва в съгласие с Европейското териториално сътрудничество. Тези проекти трябва да отговарят и на приоритетите на Европейския съюз, а също така да отговарят и на потребностите по места. Необходимо е да се осъществи ясна синергия между всички тях. Това е отразено и в целите на Европа 2020. Това също е много важно и е отразено и в програмите по Европейското териториално сътрудничество. На следващо място подкрепя се сътрудничеството между много държави. Това е важно да се има предвид от гледна точка разработването на програмите и проектите. Важно е да се знае и от програмните менеджери – По този начин се надяваме, че ще се облегчи и административната тежест. Предложенията трябва да бъдат и много конкретни. Ще има по-голяма гъвкавост и за Европейския фонд за регионално развитие и инвестициите трябва да спомогнат за развитие на териториалното сътрудничество. Дали и по какъв начин ще се разглеждат въпросите за отговорността между партньорите, за техните, изпълнението на техните задължения също е много важен аспект. Твърдата ставка от 15%. Това е друг въпрос, който е важен за програмите в областта на териториалното сътрудничество. Това всъщност е насочено основно към техническото подпомагане на програмите с цел е, преодоляване на бюрократичните е, трудности. Е, въздействието на цялото това законодателство в крайна сметка ще бъде много положително в рамките на финансовата програма. Надяваме се, че ще имаме възможности за упростяване. Искам да се спра и на няколко въпроса, които все още може би не са достатъчно ясни. Първо, различните теми, които ще бъдат избрани от програмите. Те са общо взето 11 в трите основни групи програми и могат да се изберат 4 от тези 11 предложени теми, които са свързани с е, целите в Европа 2020, което е много важно. Какво обаче се случва, ако някои от тези теми изобщо не бъдат посочени, не бъдат е, използвани или възникнат проблеми? Необходимо е да се уточнат всички тези аспекти в практически смисъл – Друг въпрос е свързан с макростратегиите. Все още ролята им остава не много ясна в законодателния акт. Проблемът тук се състои в това, че няма пълно припокриване между темите и регионите, макрорегионите, за които са предвидени. Според мен не трябва да се предвижда допълнителен бюджетен ред – защото всичко е разписано достатъчно добре в регламента, но съм убедена, че ще има и бъдещи разисквания, за да се уточнат нещата. На последно място. Програмите е, за добросъседство тук изглежда малко не е ясен този инструмент. Както знаете, това, тази ясен дискутирахме е, проблема в рамките и на полското председателство. Трябва да уточним този аспект. Как е, програмите за съседство ще станат по-ясни Това са като цяло общите проблеми, с които исках да ви запозная. С интерес ще изслушам вашата гледна точка и се надявам, че ще има тясно сътрудничество и с Европейския фонд за регионално сътрудничество. We still have two colleagues to speak as rapporteur. Още двама докладчици трябва да говорят. Хим Целин. Заповядайте. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ähm, grenzüberschreitende Zusammen Ние сме взели разпоредби от вече действащия регламента, но просто го разширяваме, разширяваме неговото приложено поле, обхвата, не само с оглед политиката на сближаване, но и някои характеристики, които го различават от петте останали проекто регламента. Този регламент всъщност не замества съществуващия новия проект е подобрение и разширение на съществуващата нормативна уредба. Регламента за териториалното сътрудничество и за създаването за Европейска група за териториално сътрудничество позволява на регионалните и местните власти да засилят сътрудничеството с останалите региони. Така се насърчава сътрудничеството между местните и регионалните власти в различните държави членки с оглед намаляване на транснационалните препятствия, различията между националните разпоредби. Регламента ЕГТС създава всъщност правната рамка без да зависи пряко от структурните фондове. Целта е да се създаде правна рамка за трансграничното сътрудничество между местните и регионалните власти. И осъществяването на разли политическо сътрудничество в различни области. Смятам, че ще имаме достатъчно време да обсъдим всички аспекти на различните регламенти от този пакет. На този етап вече има някои съществени изменения, които бяха предложени. А и в новия регламент се предвижда създаване и и по улесняване на функционирането на групите за Реално сътрудничество, така че а, а, националните власти а, няма да имат 6 месеца за реакция. Има едно негласно съгласие да се съкрати този срок. Освен това, целта на регламента е да създаде по-голяма правна сигурност. Правилата за управление и контрол са много точни. Предмета на дейност на групите за териториално сътрудничество е оставен отворен, може да бъде разширяван. И те ще се занимават не само с проекти, свързани с политиката на сближаване – Надяваме се, че така те ще могат да допринесат и за осъществяване на целите от стратегията Европа 2020 година и е, за по-тясното трансгранично сътрудничество. Новия регламент е, пояснява също механизмите за управление на персонала, назначаването на нови служители и за първи път предоставя възможност да се интегрират външни за Европейския съюз региони към, в групите за териториално сътрудничество. Това ще отговори на потребностите на граничните региони, които желаят да е, им се даде възможност да осъществяват такова сътрудничество с региони от трети страни. Въпроса за отговорността за застрахователната дейност също е уреден. Това беше тема повдигната от държавите членки, за да се попречи. на употребите. Европейските групи за териториално сътрудничество, според мен, са важен инструмент за укрепване на териториалното сътрудничество. те ще, те ще позволят да се институционализира сътрудничеството между европейските региони. Вътрешният регламент беше прият през 2006 година и бяха необходими няколко години, докато държавите членки транспонират и, и започнат да прилагат разпоредбите му на национално равнище. Така че редица проекти започнаха да се осъществяват доста по-късно. От 2006 година бяха създадени 23 групи за териториално сътрудничество. Предвиждат се 21 други и докато новия регламент с измененията влезе в сила, ще се създадат още нови. А, вчера беше обсъдено дали е възможно да бъдат запазени някои от съществуващите правила. Но всъщност този регламент няма нищо общо с дебата за многогодишната финансова рамка. Всъщност тук проблемите не са свързани с финансирането, а по-скоро с създаването на правна рамка, която да улесни териториалното сътрудничество. Тук не става въпрос за финансиране на политиката на сближаване и на сътрудничеството. Така че регламентът би могъл да бъде прият доста бързо, за да даде възможност на регионите, които вече си сътрудничат възоснова на предишния регламент, да преминат към едно сътрудничество при по-добри и изгодни условия. целта е, е да се е, е, прогресира възможно най-бързо. Давам думата на Мария. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, както помоли госпожа Хюбнер. Ще говоря за Европейския социален фонд. Очакваме решенията, свързани с общите е, с общата стратегическа рамка. Искам да отбележа четири аспекта, свързани с Европейския социален фонд. Първо трябва той да отговаря на целите на стратегията до 20-та година. Затова е необходимо повече гъвкавост в концентрирането на темите, така че да се отчитат особеностите на регионите. Второ, трябва да се определят приоритетите за социалния фонд, насърчаването на качествено работни места, специално внимание за младите, за хората, които са отхвърлени от обществото и от пазара на труда, модернизиране на обществените услуги, заедостта, подобряване на образованието и намаляване на провалите в училище, т.е. повишаване на успеваемостта, поощряване на, равното третиране между мъжете и жените и помощ за групите в неравностойно положение, по-специално циганите. Комисията предложи да бъдат създадени минимални квоти за СФ по отношение на различните региони, които да са различни за най... 52% е, е, е, да кажем за развитите региони. За да може фонда максимално да допренесе за целите от стратегията до 2020 година. Освен това трябва да се засили взаимодействието между различните фондове, да се засили управлението на местно равнище и да се улеснят местните оператори, организации и НПО. Това е накратко. Надявам се, че ще имаме и после дълбочен дебат по е, ЕСФ. Благодаря. Сега давам думата на господин Николас Мартин. Thank you very much, Chair, and uh, thank you again for the opportunity to come to your committee to благодаря, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да участвам в заседанието на вашата комисия по този пакет. Това е първата дискусия. Нека да отговоря на няколко от въпросите, повдигнати тази сутрин. Първо, що се отнася до съдържанието на предложението на комисията за градските региони. Въпрос повдигнат от господин Албрихт. Искам да обясня какво точно стои зад това конкретно предложение. Мисля, че е много важно първо да се разбере, че в регламента за Европейския фонд за регионално развитие има за цел да се постигне устойчиво градско развитие. Заделят се 5% за това, но това всъщност не са всички средства в градовете се получават множество видове инвестиции, които идват и от Фонда за регионално развитие, и от Кохезионния фонд, и от Социалния фонд, свързани с множество елементи на, на развитието на градската среда, като иновации, подкрепа за малките и средни предприятия и така нататък. Всичко това се отразява на градските области. Въпросът тук е обаче нещо по-различно. Важно е да се насърчи един конкретен подход в градовете, а именно един интегриран подход, подход към устойчиво градско развитие. И за това тези 5% имат за цел да накарат държавите членки да идентифицират онези градове, в които е смислено да се прилага такъв интегриран подход. Мисля, че така може да се постигнат ползи не само за градовете, но и за регионите около тях. Така че това е един минимум, не е горен таван. Тези 5% имат за цел да насърчат процесът да започне. Of, uh, integrating... Ще постигнем по този начин целта да се интегрират инвестиции от различни области и така градовете сами активно да участват в разработването на стратегиите. Това е много важно и може да се постигне чрез платформа за развитие на градските райони. В нея участват градовете, предложени от държавите членки. Те участват в приложението на тези стратегии и се създават мрежи за обмени на опит и добра практика. По този начин се дават възможности процесът да продължи по-нататък. Третият елемент в тази инициатива е предоставянето на определени суми на управление, за управление от комисията. Те ще са суми за експериментални дейности и комисията може да идентифицира най, да, да намери най-интересните идеи, които се предлагат и да насърчи тяхното осъществяване за да се види какво наистина се получава в градове, които използват стратегически подход към устойчивото развитие. Всичко това проистича от пропуски, установени в настоящия подход, а именно това, че не се вижда интегриран подход в градовете. Още нещо по отношение на регламента за Фонда за регионално развитие. Трябва да се изясни връзката между конкретните е, специфичните регламенти, тези, които са за отделни фондове и общия регламент. В общия регламент разполагаме с 11-те тематични цели, а в конкретните регламенти за отделните фондове има ясно начертани цели. Целта е да има добре очертани цели, за да е определено всеки фонд за какви цели се използва. Все пак е важно да имаме общи ценности, които да са ядрото на всички дейности на фондовете. Що се отнася до показателите, те също са различни за различните фондове. Например, в регламента за Фонда за регионално развитие има едно приложение с списък с общите показатели. Това е начин да се опрости процеса и да може по-лесно да се оценява какво е постигнато с използването на тези фондове. Друг важен въпрос тук е да се работи по един по-опростен начин. Това е една проста система, ясни са показателите, същевременно може на европейско равнище да се събират данните и да се оценява въздействието на средствата, инвестирани посредством реги... различните фондове. Тези показатели възникнаха и от натрупания опит и след подробни дискусии с държавите членки по отношение на оценката. След това по отношение на списъка на изключенията. В регламента за, регионално, за фонда за регионално развитие, например, има и изключения, които се изреждат. Едно от тях са ядрените реактори, други, е, друго такава изключение са, е, е производството на тютюн. Защо производството на тютюн е изключено? защото в крайна сметка има европейска политика в областта на здравеопазването, която има за цел да се бори с тютюнопушенето и е въпрос на е, последователност и логичност да изключим е, възможността да се използват средства от тези фондове за подкрепяне на тютюнопроизводството. По въпроса за договорите за партньорство, кои са партньорите? Както казах вчера, едно от нещата, което се опитваме да постигнем в общия регламент, е да засилим концепцията за партньорство на национално равнище. Тя вече съществува и вече се смята за много важен елемент. Важно е, е партньорите в държавите членки да могат да участват, да могат да прилагат <coughs> програми, но също времено е много важно най-добрата практика, която се е развила, да се разпространи и да бъде прилагана и в другите държави членки. Това може да се постигне посредством делегирани актове. Ясно е, че партньорите, участващи в подготовката на договор за партньорство, са и представители на местната и регионална администрация и представители на правителството. Но не можем да прецизираме точно кой ще участва. Всичко това се прецизира на национално равнище. И все пак смятаме, че добри насоки могат да бъдат дадени в етичния кодекс. Така ще може да стане ясно как да се разграничава между различните е, участници и да се взема предвид, че една е ролята на регионалните власти, друга е ролята на неправителствените организации, например. И така, има множество процеси, свързани с участието на партньорите – още нещо по тематичната концентрация, въпрос, който бе повдигнат вчера след обед. Мисля, че тук най-важното е, и мисля, че всички са съгласни, че е необходимо фондовете да се концентрират. Само така ще може да се постигне по-добре въздействие. Мисля, че е важно същевременно фондовете да си работят по своите области. Всеки един от фондовете има свои тематични цели, които са различни и се съсредоточава върху тях. В регламента за Фонда за регионално развитие се съсредоточаваме върху трите тематични цели, а не върху целите за инвестиции, защото е много важно да се има предвид каква е връзката на тези цели с общите цели на стратегията Европа до 2020 година, а именно енергетика, възобновяеми източници на енергия, подкрепа за малките и средни предприятия. И друг важен елемент е економическото развитие и заетостта. Има различни региони, има и преходни региони и там се определят конкретни проценти – 80% е, е фиксиран таван, там нататък обаче се вземат решения как точно да се разпределят тези 80%. Много важно е, е тези средства да отиват е, за постигането на целите, които си е набелязал Европейския съюз и ангажиментите, които е поел в областта на възобновяемите източници на енергия, например. Друг важен въпрос. Да се определи какво се случва на място. Много важно е да сме внимателни. Трябва да се види дали а, при използването на дадени разпоредби няма опасност в някои региони поради местните особености да се стигне до аномалии на място, т.е. до резултати, които по никакъв начин не са били нашата цел. Ако има такава опасност, са необходими известни корекции. При всички положения трябва да се намери баланса между най- голямото въздействие и намалената гъвкавост. Мисля, че е, нашето предложение успява да постигне сравнителен, сравнително добър баланс тук, но ако се видят аномалии, ще се коригират нещата. Що се отнася до инструмента Connecting Europe? Предложението на комисията имаме за цел да има разпоредби за връзката между инструмента Connecting Europe и фонда за и Кохезионния фонд. За това има ясни разпоредби. текат успоредни преговори и по Кохезионния фонд и по регламента Connecting Europe, по инструмента Connecting Europe, извинете. И много важно връзката между двата инструмента да е достатъчно добра. Да има някаква гъвкавост. Най-голям приоритет за да се дава на проектите, идващи от страните, финансирани от Кохезионния фонд. И да може същевременно да се подберат най-важните проекти, които могат да се постигнат чрез инструмента Connecting Europe. Обсъждането на инструмента Connecting Europe продължава и целта е да се намерят най-добрите практически решения за това. При всички положения този блок финансови средства трябва да бъде съсредоточен върху основни инфраструктурни проекти. като същевременно се взема предвид и как работи кохезионната политика и проектите финансирани по нея. И така, държавите членки на практика идентифицират основните проекти от своята инфраструктура, които могат да се финансират по Connecting Europe и е, онези, които могат да се финансират и по кохезионната политика. Що се отнася до кохезионния фонд и енергийната ефективност на жилищата? Тук е важно да се държат фондовете по-отделно. Кохезионния фонд има свой собствен замисъл. Той се занимава основно но с транспорта, с трансевропейските мрежи, с инфраструктура, свързана с околната среда. И смятаме, че е подходящо фонда да продължи да работи точно по този начин. Що се отнася до енергийната ефективност на жилищата, това е важен въпрос, но за него може да се използва фонда за регионално развитие. Нашият анализ показва, че така се постига добър баланс при използването на фондовете. В някои държави членки има проблеми, но проблема, а, който би възникнал, ако отворим Кохезионния фонд за тези проекти, е, че а, няма да се постигнат първичните приоритетни цели на Кохезионния фонд. По отношение на регламента за европейско териториално сътрудничество, комисията предвижда увеличаване на финансирането, отчитайки изключителното значение на териториалното сътрудничество в общата рамка на кохезионната политика. Мисля, че това е важна стъпка напред да има наистина отделен регламент за териториалното сътрудничество, което всъщност ще означава, че се отдава значимото на това сътрудничество и по този начин ще се създадат ясни правила за изпълнение. Това е една възможност да се включат е, нови елементи в общото изпълнение на проектите. Друг важен елемент е връзката между териториалното сътрудничество и основните програми. Какво означава това? Партньорски договори. С тяхна помощ ще се направи всъщност тази препратка за териториално сътрудничество, което ще мотивира държавите членки а, да използват различните фондове. По отношение на макрорегионалните стратегии. Искаме да се укрепи връзката и с тях – Единият е възможен начин е посредством партньорските договори, за създаването на приоритети, в които се правят препратки към стратегиите за макрорегионите, именно или чрез общите програми или регламента за териториално сътрудничество. Има специфични инвестиционни приоритети, които ще бъдат разписани в сътрудничество, които ще бъдат финансирани от националните програми за развитието и изпълнението на макрорегионални стратегии. Тоест, това е една много конкретна връзка, която се предоставя. Госп... Господин председател, мисля, че това са основните въпроси, които исках да повдигна. Много благодаря. Благодаря за предоставените ви отговори. А сега вече, колеги, имате думата. Анджелис, имате думата най-напред. Президенте. Благодаря, господин председател. Искам да направя кратък коментар по регламента за сътрудничеството, който според мен е изключително важен за економическия растеж и развитие. Смятам, че основната цел е за укрепването на териториалното сътрудничество. Освен това, този регламент преследва и друга цел да поощрява всестранно сътрудничество между данните държави членки. <coughs> Често териториалното сътрудничество е инструмента, който позволява да бъдат решени някои специфични проблеми на дадени държави или региони, които трудно могат да бъдат решени а, по друг начин, с национални или регионални решения. Затова е необходимо да се поощрява териториалното сътрудничество, обмяната на добри, добри практики и знания, подобряване на координацията на секторната политика, увеличаване на инвестициите и преди всичко, убеден съм, добро използване на средствата за постигане на целите в областта на заетостта и економическия растеж. Изключително важно е в новата през новия програмен период да успеем да конкретизираме проектите, които възнамеряваме да финансираме. Това може да стане, ако ясно определим целите, защото когато са ясни те, нашите проекти ще отговарят на европейските политически приоритети и ще бъдат обвързани с предложените стратегии от регионите и от държавите членки. Това изисква по-добра координация и интеграция между оригиналните програми. И накрая, нещо много важно според мен, опростяването. Трябва да се опростява, да се ускорява, да се направят по-гъвкави всички процедури, за да се намали административната тежест по управлението на програмите и проектите. Необходимо е да въведем едно гъвкаво управление от страна на обществената администрация, която да е съюзник на предприятията на гражданите, а не техен враг – това имам предвид, като говоря за упростяване. За резервите, за цифрите ще говорим по-късно, но мисля, че още от сега трябва да поставим понятието уместни разходи, т.е. рационално използване на ресурсите, финансиране на конкретни специфични проекти за да може да улесним тяхното финансиране. Благодаря. Си sehen ein neues Gesicht hier oben. Ich will Frau Благодаря, Франческо. Няма да замествам госпожа Хюбнер. Съвсем за кратко ще остана тук. Искам да приключа с списъка на желаящите да говорят. Още 9 души. Остават ни 20 минути за този дебат и за това ви моля да ограничите изказванията си в рамките на 2 минути. Давам думата на госпожа Ернст. Благодаря. Като докладчик сянка на моята група, искам и аз да коментирам а, доклада. Първо, концентрирането на темите. Казаното от господин Мартин не ме задоволява напълно и особено сложените причини. Например, развитите и преходните региони 80% и 52% по член 95 от Фонда за регионално развитие, не разбирам защо някои а, области а, ще се изключват или се смятат недостатъчно важни. Или приемаме тематични цели, или не. Не можем да ограничаваме тематичните цели все повече и повече, защото наистина намаляваме прекалено много гъвкавостта на реакция между отделните региона. Вие знаете колко са различни те помежду си от а, всякаква гледна точка, особено от гледна точка на развитието и въвеждането на ограничения не може да ни а, радва. Трябва да уточните защо смятате, че това е непременно е необходимо. И друг а, елемент, различните показатели, свързани с защитата на околната среда, борбата с промените на климата, транспорта, възприят един количествен подход, но смятам, че няма да е лошо да бъдат възприяти и някои качествени критерии. Не казвам, че всичко трябва да бъде уредено в детайли, но е хубаво да се предвидят, предвидят качествени критерии, които ще ни помогнат по-добре да постигнем целите по отношение на градските зони. Благодаря за обясненията. Разбрах какво искате да кажете, но остава висящ въпроса доколко това е достатъчно и не трябва ли да се уточнят мерките. Благодаря, за председателстващата. Ще помоля останалите желаящи да, също да спазят името на, а, а, времето си. Ламберт. Благодаря. Ще направя два коментара. Първият по отношение на териториалното сътрудничество. Напълно основателно бе посочена връзката му с политиката на съседство и, ако съм добре информиран, Комисията по външните работи в доклада си, който ще бъде гласуван през декември, е възприела нашите предложения от а, становището на госпожа Бовинска, което означава, че а, искаме да се преосмислят финансовите инструменти и всички средства за управление на трансграничните програми в рамките на политиката на съседство. И доколкото разбрах, Комисията по външните работи има абсолютно положително отношение към тези искания към нашите предложения за управление и насочване на средствата от фондовете. Особено по отношение на трансграничните дейности. И втория ми коментар е свързан с въпроса за договорите за партньорство. Нещо много интересно. Много се ме задоволяват вече предоставените данни, че първо ще се търсят партньори в държавите членки. Да, трябва да се действа на това равнище, но ако а, искаме това да функционира, не трябва да смесваме този въпрос с макроекономическите условия, защото ако обвържем двете, ще възникнат напрежения между държавите членки и Европейския съюз, нещо, което би трябвало на всяка цена да избегнем. Защото противен случай ще нагазим в един политически дебат, е, в който държавите членки ще заемат позиции, е, отчитайки кризата, трудностите и колкото по-малко навлизаме в тази минирана зона, толкова по-добре. Благодаря ваше позволение ще се спра на за начално доклад на господин Албрихт и наказаното от господин Николас Мартин. Никога не съм се съмнявал в добрите намерения на комисията по отношение на градското развитие. Но искам да кажа, че трябва много да внимаваме тези проекти, които по принцип са добри, защото генерират развитие, трябва да внимаваме те да, са, да, да отговарят на действителността и на потребностите на всяка местна територия. Добрите намерения не са достатъчни. Смятам, че трябва да помислим как да избираме съответните градове. И тези 5%, които се предвиждат, може би не са най-удачния метод. Може би трябва да разполагаме с списък от градски зони, а не 20 градове. Защото това, така могат да се включат повече градски зони. И друг аспект, свързан с предложението на комисията, съгласно което фирма с над 50 служители не може да използва а, европейски средства, освен за научно-изследователска и развойна дейност. Но още веднъж ще призова да а, гледаме а, действителността. Ако се даде възможност на малките и средни предприятия да имат достъп до европейските средства, по-голям, отколкото този на големите, всички ще спечелят. Но в това отношение трябва да направим едно предложение, което да отговаря по-точно на действителността. Сега по отношение на Кохезионния фонд. За нас макроекономическите условия са, са проблемни, защото няма връзка между трудностите в макроекономическо отношение в една държава и проблемите на териториалното развитие. И освен това, как ще се използва инструмента за свързване на Европа? Connecting Europe. Доколкото разбрахме, на голяма част от средствата ще се прехвърлят към този инструмент, но трябва да видим по какъв начин държавата членка ще разпределя средствата от тези, тези средства за да финансира едни или други проекти. Как ще се избира най-добрия проект? Трябва да намерим най-добрия начин да анализираме поведението на всяка една държава членка. Благодаря, господин Алфонси. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на териториалното сътрудничество и по-специално е, нещо, доста обезпокояващо, а именно отношението към морските граници. Та сътрудничеството е сведено до равнището над 3 териториални статистически единици 3. Трансграничното сътрудничество, например в Корсика и Сардиния, не може да се сведе до над 2. например в региона на Бастия, в Корсика – не може да се е, предвижда, примерно, 50 е, км радиус за сътрудничество. Представете си какво ще стане в Балярските острови, които са, където се развива туризма. Те са на над 150 е, км от и би трябвало да не могат да си сътрудничат. Смятам, че този подход е твърде континентален, не отчита морското пространство и сътрудничеството в него. Смятам, че в морските зони могат да се осъществяват прекрасни проекти на сътрудничество, примерно между Валенция и някои острови. Изключително полезни проекти, които ще станат невъзможни поради налагането на 3 150 км. Трябва да се предвиди а, изключение за всички островни зони, е, е, за проекти, които са транс, мо, мо, морските граници. По отношение на макрорегионите сме доволни, че комисията е предвидила инструмент за придружаване на териториалното сътрудничество и политика, но смятам, че трябва да имаме една обща визия за една зона. за един... Защото без подобна обща визия няма смисъл от тези макрорегиони. Има области в Европа, където а, им, а, граници, където територията е раздробена, в други региони а, а, няма такова раздробяване, има по-добро териториално сътрудничество и всъщност целта е да уеднаквим, вървейки по, в посока на второто. Госпожа Mukaczewska. Dziękuję е, bardzo. Ja mam dwie е, uwagi. Jedna dotyczy е, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i, i kwestii wykluczeń wsparcia dla określonych... Dwa komentarze. По отношение на фонда за регионално развитие, искам да задам следния въпрос. Аз съм от регион, в който отглеждането на тютюна е от изключително голямо значение. Така че, този, този процес трябва да се съчетае добре и с необходимото а, ниво на здравоопазване – Затова е необходимо да се разгледа целият процес в комбинация с хранително-вкусовата политика в региона и други политики. Изключително важен аспект е да се съчетават програмите. Що се отнася до СФЕ? Знаем колко важен е социалния фонд за увеличаване равнището на заедостта, особено сред младите хора. Безработицата сред младите се разглежда твърде общо тук. Например, как разбираме а, активно включване, активна интеграция или интеграция на маргалини, маргани, Изолираните и маргинализирани общности, като ромите, например. Тук трябва да включим и групата на емигрантите. По-нататък. Достъпа до медицински услуги. Когато говорим за здравоопазване, знаем, че здравоопазването е скъпоструваща услуга – има много други коментари, които бих искала да направя. Например, във връзка с равнопоставеността между половете. Тревожа се, че тук не се прави препратка за разликата в заплатите между жените и мъжете, например. Що се отнася до ефективността на прилагането и освояването на средствата по Европейския фонд за регионално сътрудничество. Мога да кажа, че понякога много трудно се стига до реално намеса положителна на пазара на труда, защото не става въпрос за развитието на конкретни умения, а просто освояване на средствата, за да може да се произведат е, добри статистически таблици, например и да се учетат средствата. Трябва да се насочи вниманието ни именно към е, мерки, където ще има качество на обучение. Благодаря. Следващия оратор. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω και εγώ για αυτό τον κανονισμό των 1084 κάθετος 2000. Искам да подчертая, че тези регламенти и особено регламентът от 2006 година въвежда η συγκέντρωση της χρηματοδότησης ένα μικρότερο αριθμό προτεραιότητων. Различни позиции относно политиките. Необходимо е приоритетите да отговарят по-добре на общата стратегия. Необходимо е да направим оценка на изпълнението на целите от 2006 година най-напред, да упростим процедурите, да видим дали наистина е постигнат желания напредък Знаем, че трябва да се инвестира в борба срещу промените в климата. Необходимо е да се извършва превентивна дейност. Освен това, трябва да се действа проактивно, а не да изчакаме нещо да се случи и тогава да, да, да се предприемат мерки, когато е твърде късно. по отношение на ресурсите. Те трябва да бъдат използвани съразмерно и правилно. Необходимо е да има ясно разписани методи е, за изпълнение на проектите, насочени към биоразнообразието, към морската среда, например. Искам да добавя и още нещо – по отношение на зоните Натура 2000 би трябвало да има финансиране и за тях. Това е важен въпрос за Гърсия. Док председателката и сега последния докладчик преди последния оратор преди докладчика съм аз. Говоря от името на докладчика в Сянка, която е тук, но всъщност може само да слуша правото на и да говори, така че позволете сега да се изкажа. Важно е да насочим вниманието си към приоритетите. Несъмнен факт. Не трябва да подходим подхождаме безразборно, необходимо е да насочим вниманието си към ефективността. Регионите трябва да избират приоритетите съобразно конкретните проблеми. По места, когато има демографски проблеми, очевидно приоритетите ще бъдат различни в тези територии, които а, пък а, на други места хората надали са повлияни от този проблем. Не трябва да се подхожда а, с един и същи приоритет навсякъде. А, може би ще трябва да се провери и а, нещо друго. Регионите, които са много по-развити, очевидно не би трябвало да изпълняват повече структурни мерки. И това е един труден въпрос. Има региони, където има потребност от подобни проекти. Ако се забрани тази възможност за тях, със сигурност е, няма да отговори на потребностите им. Има известни въпросителни, които остават и трябва да бъдат разрешени. може би бройката градове за проекти ще бъде подходяща за Люксембург, но надали за страна като Германия тази бройка ще бъде удовлетворителна. Мисля, че инициативата може да бъде развита. Административните разходи в миналото бяха доста по-големи, знаем. Ако, например, в един лендър в Германия, в един град, малък или голям, има управление, което се осъществява от името на държавата, а не от региона, това очевидно не може да, да, да се счита за регионална политика. Но в крайна сметка държавите членки следва да си вземат решение как точно да управляват програмите. Мисля, че трябва да продължим работа в тази посока, за да можем да гарантираме още по-голяма гъвкавост, за да може да има ясна връзка с нужните приоритети. Докладчика в сянка беше госпожа Вестфал, а сега ще дам думата на, кратка, на кратко и на докладчика. Благодаря. Съвсем телеграфно, четири коментара по казаното от комисията. Не трябва да проявяваме селективност. По... Европейския съюз успя да постигне синергия в економическото развитие, но не трябва да забравяме, че целите, които преследваме, са много амбициозни. Трябва да се. Не става въпрос да обвързваме макроекономическите условия с политиката на сближаване, защото това ще отежни държавите членки и може да ги накаже хем да не получат средства, хем да а, а, имат трудности с тяхното освояване. Второ, желанието да засилим ефикасността и конкурентоспособността. Ние искаме да изградим система, която се основава на положителни стимули, и да, за да може да се финансират най-удачните проекти. И аз не смятам, че това трябва да се прави постфактум. Всичко трябва да се проучва предварително. Благодаря. По една минута. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да направя няколко обележки. Благодаря за информацията, за всичко, което казахте. Първо, по отношение на казаното от господин Денчелис, мисля, че напълно съм съгласна с вас. Важно е да се укрепи и засили регламента. Трябва да координираме е, тази програма с другите политики. Опростяването също е много важно. Необходимо е и да се облегчи административната тежест. Ван Нихтерой се позова на връзката между политиката за добросъседство и териториалното сътрудничество. Мисля, че в крайна сметка предложението на комисията ще излезе на 5 или 6 декември и в него ще бъде изразена позицията. Важно е да упростим и тези програми. Убедена съм, че това е постижимо. Що се отнася до господин Алфонси. Много добре познавам тези разисквания за 150-те километра разстояние. Вече съм водил разговори с много а, депутати от Франция. Бих искала да продължим този дебат. Що се отнася до макрорегионите, зная, че е много значима и вашата позиция. Много бих искала да продължим съвместната си работа с вас по този въпрос. Трябва да уточним а, за целите на регламента всичко свързано с макрорегионите. И представителя на комисията също така подчерта този много важен аспект на сътрудничество. Благодаря. Председателката, благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Сега бих искала да дам думата на докладчиците, които биха желали евентуално да обобщат Нямаме много време. Чака ни следващата точка от дневния ред. Но мисля, че достатъчно се е чул както за инструмента свързване на Европа Connecting Europe, така и останалите политики и програми. Е, може би ще дам думата на господин Пакей да отговори на някои въпроси но ето Яна има преди това желание да вземе думата. Мисля, че трябва да се придържаме към програмата. Има някои е, депутати, които се интересуват в този въпрос и този инструмент, например, е, трябва да се дискутира кога сега ли? Преди половин час трябваше да започнем да говорим по него, защото аз много лично се интересувам от този въпрос. Днес ще започнем в 11.15 с анализ на проучването, а пък механизма за свързване на Европа ще е малко по-нататък. Thank you. Thank you very much, uh, Chair. Благодаря, господ, госпожо председател, че имам възможност да ви запозная с този аспект. Вашата комисия е изключително важна, защото трябва да има ясна връзка между инструмента Connecting Europe и инструментите за регионалната политика. Инструмента Connecting Europe е прият преди месец от комисията като част от цялостен пакет предложения – представени от комисията като голям принос към плана за економически растеж в Европа, като допълнение на вътрешния пазар и чрез е, възможности за инвестиции в инфраструктура, и КТ и транспорт. Целта е да има синергия и добавена стойност на европейско равнище. Целта е комисията да намери възможности за синергия между трите сектора, както и възможности за синергия и интеграция между, в политиката и планирането във връзка с насоките за ИКТ, енергия и, енергетика и транспорт, всичко това е свързано с основните елементи на многогодишната финансова рамка. Member States to deploy these trans-European transport networks again и е много важно да се предостави подкрепа е, е в трите области, като същевременно се осигури сближаване, териториално сближаване. Става дума за връзка между тя, частно и публично финансиране. Е, трябва да се провери къде точно е, си струва да се влагат обществени средства. Затова в инструмента има и доста разпоредби, свързани с иновационните финансови инструменти за по-лесно финансиране на проекти. Там, където сме установили, че е необходимо да има публично финансиране, минаваме на следващата стъпка, която е дали да се прецени дали е необходимо това публично финансиране да е европейско финансиране. Това в повечето мрежи от тип ТНТ, ТНЕ и ТНИКТ е необходимо да има европейско финансиране. От там нататък можем да говорим и за програмите за иновации и научно-развойна дейност, както и за външното измерение на тези три отрасъла, което е много важно. Ще навляза в малко повече подробности по този въпрос aims to be complementary or... Инструмента Connecting Europe има за цел да допълва или най-малкото да е в последователност, последователна връзка с случващото се във всички инструменти. Ето, например, що се отнася до ИКТ, инструментите в областта на регионалната политика трябва да продължат да финансират разпространението на широко лентов интернет, а пък от Connecting Europe могат да се предоставят средства за нерегионалните инициативи. Важно е в областта на енергетиката регионалния фонд да се използва за разпределение, електроразпределение на регионално и местно равнище. Енергетиката винаги е важна, а пък Инструмента Connecting Europe ще се занимае с няколко приоритетни коридора, за да добави европейското измерение на ТЕН, те казва оратора. Funding. I mean, the cohesion fund, as you of course are well aware, continues to be по отношение на транспорта, транспортната инфраструктура – е, и по-конкретно е, трансевропейските оси ще се финансират както до сега по регионалната политика, като Connecting Europe ще се занимава с трансграничните елементи и с онези проекти, които най-трудно могат да се постигнат е, чрез другата мрежа. Има предложение държавите членки да, да поемат ангажимент до 2013 година да а, постигнат обща основна европейска мрежа. Това ще е гръбнака на единния пазар. Целта е да може да се действа ефективно на вътрешния пазар и за транспорта, на товари и за транспорта на хора. Ако тази мрежа е готова до 2300, това ще е добре. Настоящите ТНТ предоставят една възможна рамка за работата на държавите членки. А сега предложението е ангажиментът да бъде вече твърдо поет от държавите членки. Тоест, целта за постигането на тази мрежа до 2030 да е задължителна. Когато се планират такива проекти, са необходими и съответните регулаторни компоненти. Това е много амбициозна програма и тя трябва да получава повече подкрепа от Европейския съюз. Именно заради това комисията предлага да се въведат няколко основни коридора от основната мрежа, където да се координира управлението на инфраструктурата на ниво Европейски съюз. Освен този е, инструмент за координиране, предлагаме и много амбициозен бюджет 31,7 милиарда евро, като 10 от тях са резервирани за страните по кохезионната политика. Това са сред елементите, които... Това е един от елементите, който е най-широко обсъждан с държавите членки и в парламента. Тези 10 милиарда евро имат за цел да финансират елементи на основната европейска мрежа. Има конкретни проекти, които са вече определени от държавите членки. Това са проектите, където ще отидат тези 10 милиарда както и средства от целия инструмент. Подбират се проектите, които са най-трудно осъществими. Не само в страните, принадлежащи към кохезионната политика, но и елементите, които са свързани с прекосяване на границата, тъй като обикновено те най-трудно се изготвят. Support the, uh, the joint efforts of uh, cohesion member states to implement these critical. Така че тези 10 милиарда са е, заделени именно е, за държавите членки от кохезионната политика, където е необходима такава подкрепа. Оттам нататък средствата се разпределят чрез търгове. Видимостта на инструмента Connecting Europe ще бъде много голяма. И целта е всички държави членки, независимо от това дали попадат в кохизионната политика или не, да имат възможност да подготвят проектите до края на 2012 година. Проектите ще се представят, ще бъдат оценени по качество и ефективност, особено що се отнася до възможността да предоставят европейска добавена стойност и така ще се подберат проектите по тези предложения. В 10-те резервирани милиарда ще се разглеждат проекти само от страните, принадлежащи на кохезионната политика. Тези 10 милиарда ще могат да финансират инфраструктурни работи от елемента за съфинансиране на регламента за регионалното, за фонда за региона, на, на извинете, за съфинансиране на проекти, финансирани от фонда за регионално развитие. Друг важен въпрос е приложението. До каква степен се гарантира избора на проекти в съответните страни. Комисията взе решение да не се разпределят средствата по страни, за да може да има някакъв вид конкуренция между проектите, защото програмата за трансевропейските мрежи показва, че такова, такава една конкуренция осигурява по-добро качество и предлагане на по-зрели проекти. Проекти, които могат да бъдат приложени незабавно. По този начин се създава полезен натиск не само върху държавите членки, но и върху агенциите, управителите на инфраструктурата и всички участващи в изготвянето на тези проекти. Надяваме се, че по този начин ще можем да включим проекти, които до сега по-трудно намираха финансиране, включително и проекти в областта на железниците, както и проекти за трансгранични връзки despite the fact that there are no national envelopes uh, and uh, въпреки, че се говори за това, че няма национални а, квоти и няма също така и, и има конкуренция между проектите, също времено комисията е взела решение, когато подбира проекти, да се опитват да постигат добро равновесие между различните държави и членки. Тоест да има едно разумно разпределение на проектите в различните държави членки, за да може тази основна мрежа да възникне не само в няколко държави членки, а действително да се простира в 27-те държави членки. Тук искам да подчертая, че страните от кохезионната политика имат резервирани за себе си 10 милиарда евро, но всъщност те могат да участват и по проекти за всички средства от този инструмент. Също времено настояхме да се допълва този инструмент с всички останали инструменти. Тоест, Кохизионният фонд да продължава да е на разположение на страните по Кохизионната политика за прилагане на инфраструктурни проекти, а, както и по цялата система за трансевропейските мрежи, и по същия начин фонда за регионално развитие да може да се прилага и за транснационал... европейските мрежи, и за а, мрежите от второ и от а, трето ниво. Европейската комисия работи с всички държави членки. Пет а, кръга преговори имаше за определяне на списъка проекти. И що се отнася до кохезионната политика, проектите бяха обсъдени в няколко генерални дирекции, включително Генерална дирекция регионални въпроси, за да може за следващия програмен период да има допълване между проектите от различните финансирани по различните инструменти и е, complementarity and consistency between the two instruments. И двете генерални дирекции ще продължат да си сътрудничат. Благодаря много за вниманието. Тук съм с колеги от Генерална дирекция информационно общество. Генерална дирекция енергетика и разбира се, Генерална дирекция регионални въпроси. Всички тук сме заедно, за да отговорим на вашите въпроси. Благодаря много, господин директор. Давам думата на Петър Бергович, представител на Генерална дирекция регионални въпроси. Благодаря. Позволете сега малко да го поговоря по допълняемостта. Имайки предвид е, предложението на комисията е, още преди лятото, е, знаем, че акцентът там бе поставен върху още по-голяма интеграция. По отношение на транспорта, ТЕН-ТЕН, програмата и енергийната инфраструктура, ние работим тясно, в тясно сътрудничество, което е много важно за държавите членки в бъдеще. Регламентите предвиждат два механизма, за да гарантират тази допълняемост. Първо в общата стратегическа рамка, която означава, че след като се приемат всички пакети, комисията вече ще разпише как точно ще работят отделни програми във всички области, в образованието, в научно-развойната дейност и така нататък. Това е един важен аспект в който ние много по-ясно трябва да изградим допълняемостта между отделните инструменти. В партньорските договори ще видите, че ще има една секция, в която трябва да се разгърне интегриран подход към териториалното развитие. Това се предвижда и на национално ниво защото е необходимо да има механизъм за координиране, за допълване а, по отношение на изпълненото в рамките на инструмента Connecting Europe и кохезионната политика. Води се е, дискусия между комисията и държавите членки, за да може да се е, осъществи максимална интеграция, за да може да има добавена полза към изпълнението. Както до сега бе казано, важно е да работим е, тясно с колегите ни с комисията. Вече господин Мартин посочи позицията на комисията, а нашата е същата. Благодаря ви. Indeed, for your short presentation. Now, uh, two colleagues uh, have asked for the floor. Uh, Mr. Olbrich, please. Yes, uh, <clears throat>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 Thank you. Това е най-важно. Uh, like, remind... Колеги, трябва да приключим в 11.30. Sometime to the representative, uh, please try to put just questions. Mr. Celler. Имате думата, господин. Also im Gegensatz zu meinem sehr geschätzten Kollegen. Благодаря. Има въпроси подобно, и, подобно на колегата Олбрихт, имам известни съмнения по отношение на ефективността на този инструмент и необходимостта от предложения подход. Не трябва да се мъчим прекалено да регламентираме. Мисля, че този инструмент ще струва 40 милиарда 10 от които ще дойдат от Кохезионния фонд. Една сума, която би трябвало да бъде съкратена. Смятам, че трябва да се запитаме всъщност политиката на сближаване е секторна ли или регионална политика. тези инструменти бяха въведени, за да улеснят съответните ресорни комисари в областта на транспорта, енергията, конта среда и така нататък за изпълнение на целите на стратегията до 2020 година. В Транспортната комисия имаше дискусия за осъществяването на проекта а, за трансевропейските транспортни мрежи, темте, Питам се обаче дали мерките, предложени от комисията, ще позволят да се постигнат желаните резултати. А ако бъдат взаимосвързани големите транспортни коридори в Европа, ще се сблъскаме с факта, че Различни държави членки имат различна железопътна система и няма да приемат хармонизация на правилата, особено по отношение на пътната сигнализация. Und äh, wenn also diese Mittel gedacht sind, die grenzüberschreitende Релсите, локомотивите и така нататък. За да има трансгранично сътрудничество с оглед намаляване на задръстванията, на дългото чакане и улесняване на, на транспорта, трябва да се решат преди всичко тези въпроси. В областта на железопътния транспорт съществува конкуренция между транспортните фирми и фирмите, които стопанистват инфраструктурата в, електро... в енергетиката също. И държавите членки трябва да учат отчитат това. В Германия в ен... енергийни фирми, които са развили цели мрежи, чието цели не отговарят напълно на целите на държавите членки или на Европейския съюз. Energiebinnenmarkt е, е, zu bilden. Also auch hier haben wir eher methodische Probleme als за сега няма вътрешен пазар в областта на енергията, има големи различия в методите, в техническите мерки, по отношение на широколентовия интернет, кабелните комуникации. Е, също има огромни различия. Е, телекомуникационните фирми в държавите членки могат да бъдат поощрени да се изнесат в региони, в които няма кой знае какъв економически интерес, ако се предвидят подобните стимули. По отношение на проблема с управлението, както спомена господин Олбрихт, в много случаи държавите членки се наместват само пряко, особено в трансгранично отношение. Там най-често реагират регионите, които могат да се възползват от този инструмент, който е обсъждане за осъществяването на по-малко мащабни проекти. Трябва да се подкрепи проекта ТМТ за трансевропейските транспортни мрежи но смятам, че трябва много добре да обмислим различията между държавите членки, когато говорим за тези е, регламенти. Виктор Бащинаро. Благодаря, господин председател. Колегата Обрихт вече повдигна доста противоречиви елементи, но е, и аз трябва да се включа. Нямам нищо против идеята да има трансгранична инфраструктура, която да ни дава възможност наистина да разглеждаме Европейския съюз като единен блок. Това ще прилича на проектите, които се прилагат и в Штатите, и в Китай в момента. Големи инфраструктурни проекти. Отговорът ви обаче не даде каквато и да била информация за подробностите тук. Нищо не разбрахме за това как да се направи как ще се направи това? Колко средства ще се загубят от една държава членка и ще се спечелят от друга държава членка, ако проектът се загуби, да кажем, от Румъния в а, а, конкуренция с Полша, да кажем. Можем ли да говорим за баланс между губещите и печелещите. Когато става дума за милиарди, ако една фирма от дадна държава членка губи договора, това създава проблеми, защото ние сме политици и трябва да можем да го обясним преди изборите. The most in the field of the infrastructure have also some трябва освен това да не забравяме, че страните, които много залагат на инфраструктура, могат същевременно да имат много слаба административна способност за създаване и изграждане на големи проекти. Така че аз много лесно мога да отгадна кои страни ще са губещите тук. Как ще се справим с този проблем? Защото аз трябва да Мога да отида в Румъния и да обясня всичко това на колегите си. Срещнахме се, например, в един нов а, формат. А, страните по поречието на Дунава, заедно с прибалтийските страни. И всички тези страни имат а, подобни притеснения – и накрая, нека да не забравяме. Сега настоявате да ви дадем зелена светлина, без да имаме яснота за какво става дума. А проектите ще се изберат едва през 2014 година, след като, многогодишните, след като се финансират многогодишни, след като се гласува по многогодишната финансова рамка. И така, вие искате пълни гаранции от нас, а пък вие не ни давате каквито и да било гаранции за справедливостта на процеса. В крайна сметка, кохезионната политика е, е политика, която трябва да има за цел да се преодолеят разликите. Вашият отговор не ме задоволява. Затова е много важно нашата комисия постоянно да получава информация за проектите, които ви обсъждате с държавите членки. Какво обсъждате с държавите членки сега, например? Най-големите проекти, които се обсъждат и които ще се разгледат за инструмента Connecting Europe. А ако нямаме информация, можем само да гадаем. Ние сме политици обаче и преди да гласуваме трябва да получим някакви гаранции. Uh, благодаря много, господин Бощинаро. Кой ще отговори на зададения въпрос? Нека да започна аз. Много се радвам, че мога да поговоря още по въпроса за тавана, например. Е, по, по въпроса за това, но колегата ще отговори, но що се отнася до това, кой печели и кой губи? Самата цел на този инструмент е да се интегрират кохезионните страни, страните по кохезионната политика във вътрешния пазар. Focusing the efforts of member states and all those which do projects in, in, in these countries on cross-border. И ако това се остави на нещата, както сега, са сега, тогава трансграничните връзки просто не се изграждат. Това е. Регулаторната рамка създава някои препятствия, а нашата рамка за планиране, насоките а, и мрежите в транспорта имат за цел да се справят с тези проблеми. Създаваме регламенти, които са не само за държавите членки, но и за пристанищата, за железопътните компании и прочие. Така че нашата цел е да получим хубави, добре развити проекти и а, понеже такива проекти не се получават, инструмента Connecting Europe ще създаде допълнителния стимул такива проекти да се появят. С свързването на тези страни вече допринасяме към сближаването и към економическото развитие в цяла Европа. Това не е, е, Това ще бъде един изключително ефективен инструмент за економическо развитие. А сега нека да се, задад, да се върна към истинския въпрос, е, зададен и от господин Обрихт и от вас. Кой печели и кой губи от държавите членки? Мисля, че тук трябва да заявя, че на 29 и 30 ноември следващата седмица организираме конференция на новия подход към трансевропейските транспортни мрежи и как ще се, за това как ще се действа в рамките на тези 10 милиарда евро. Надяваме се, че ще участвате в това обсъждане и сме е, на разположение за да може да обсъждаме заедно как се подбират проектите, как се управляват проектите и е, как може да се постигне максимално въздействие на тези проекти. Сега, що се отнася до въпроса ви за губещите и печелившите? Губещи няма да има политически погледнато, защото основната цел тук е да се съберат държавите да се сближат държавите членки. През 2011 2013 година съществуващата програма за трансевропейските мрежи ще предоставя средства за подготовка на проектите. Да, прав сте, че в различните държави членки административният капацитет е различен. Ние много добре знаем това и за това ще, обърн... ще помогнем особено на онези държави членки, където това е по-трудно, да подготвят инструментите, е, проектите за кандидатстване, за да се види кои са избраните проекти. Ще имаме две години и половина да подготвим тези проекти. Няма просто да седим и да чакаме, а ще участваме активно в подготовката на тези проекти. А не, това не е тест за това кой хубаво прави проекти, кой не. Целта е всички да направят добри проекти, за да може да се кандидатства с тези проекти за финансирането. От там нататък през 2013 ще се направят съответните предложения. Ще има две или три е, обяви за подаване на проекти, така че това няма да е единственото, единствената възможност за подаване на проекти. След това, при подаването на проекта, той се разглежда, оценява се неговото качество и проектите не се подреждат по някаква схема от най-добър до най-лош, а по-скоро има минимален прак на качество, минимален прак на зрялост на проекта, минимален прак на, на ефективност, на въздействие върху ефективността. И е, този минимален прак е 3 от 5 точки. Е, всички тези предложения, които е, минат прага, отиват в комисията в съответните генерални дирекции, така че ще се разгледат и добрите проекти, и отличните проекти, всички. И е, така ще действа подготвителната фаза. Опитът ни показва, че е, може да се очаква да се получат проекти от всички държави членки. От там нататък, както е записано тук, даваме предпочитания на най-добрите проекти, независимо от националното разпределение. Нашата цел е да се съсредоточим върху основната мрежа и трансграничните връзки. Същевременно, и комисията много добре знае това, ще направим всичко възможно основната мрежа да достига до, да достигне до всички страни от кохезионната политика до всички 27 страни при всички положения, защото целта не е да се финансират проекти само в една-две страни. Вярно е, че няма квоти заделени на национално равнище. Това е по причини, които вече очертах, но при всички положения вече има политически гаранции, че проектите ще се финансират във всички страни. Така че няма губещи. След това как ще се управляват проектите? Действително много важен проект. Ще използваме системата за управление на трансевропейските мрежи, която съществува днес. Това е схема, която работи с участието не само на комисията, но и на държавите членки и всички заедно изготвят решението за финансиране, след което то се приема от комисията и се предоставят средствата по проекта, така както са обсъждани при подготовката. От там нататък се прехвърля първия транш и бенефициентът започва да работи по проекта. Средствата се прехвърлят постепенно с напредването на проекта и много добре знаем, че това е добър начин за управление. По подобен начин работи и Генерална дирекция регионални въпроси. А ако проектът не напредва, тогава финансирането намалява или дори може да бъде загубено. Направихме това през 2010 година. При разглеждането на проектите е, всички 27 държави членки от началото се притесняваха, но после видяха, че има смисъл от този проект, който е из... а... който използва принципа, че ако средствата не се използват, те се губят. И а, държавите членки видяха, че това е добър начин да се окаже натиск върху проекта. Ако средствата не се използват, освен това те се връщат в програмата и е възможно да бъдат направени нови предложения за проекти. Така че тази система успява да обедини всички елементи. добри проекти, ангажимент на комисията да работи по националните, по осигуряване на добро разпределение по страни. Дали се говори за централизирано или споделено управление, това е просто теоретичен въпрос. В момента комисията взема решение за финансирането а, заедно и след това приложението на място, а именно а, провеждането на търговете и подписването на договорите, наблюдението на проекта е отговорност на държавите членки. Държавите членки пращат доклади на две години към Агенцията за трансевропейските транспортни мрежи. И по този начин всъщност в момента системата е доста централизирана, но също времено е подобна на начина по който работи Кохизионния фонд. Така че смятам, че вече имат капацитет в държавите членки. И накрая по въпроса за 10 милиарда евро на господин Олбрихт. Всичките наши генерални дирекции ще работят за приложението на инструмента Connecting Europe и точно по това работя. Въпросът е обаче откъде ще дойдат тези 10 милиарда. Те се прехвърлят от Кохезионния фонд. Колегата ще отговори на този въпрос. Ще бъдат прехвърлени средствата ежегодно. Това се казва в регламента. може да се приложи за финансиране от Кохезионния фонд. Така че е, средствата не се отнемат от страните по кохезионната политика, се прехвърлят така, че да се използват, по, по, да се управляват по по-различен начин. Но в крайна сметка тези средства се прилагат за ползата на страните от кохезионната политика и мисля, че това ще се отрази много добре на сближаването на страните. Благодаря много за отговорите. Давам думата на господин Бергович за няколко коментара. Но моля ви, бъдете възможно най-кратък. Механизъм за бюджетиране за следващата финансова рамка. Ще трябва, вероятно, да се обърнете към колегите ни от Генерална дирекция бюджет. Те ще ви обяснат, но аз мога да обясна онова, което е описано в нашия регламент и нашето разбиране. Националните средства, предведени за Кохезионния фонд, ще бъдат изчислени като част от СФЕ. Ще знаем количествата в края на разискванията. И това ще бъде вече част от именно разпределението. Десете милиарда за инструмента Connecting Europe ще бъдат взети от националните суми, т.е. те ще намалят с около 15%. от Кохизионния фонд ще дойдат. След това ще бъдат прехвърлени, след като са изчислени за целия период, ще бъдат прехвърлени към Connecting Europe и агенциите по ТНТ. С изключение на конкретните правила, които са а, създадени, разписани за държавите, които работят по Кохезионния фонд, останалите а, средства ще бъдат разходвани по обичайния начин. Няма да има прилагане а, на горната граница. Благодаря, председателя, благодаря и на двама ви за изказванията. Сега ще продължим с следващата точка. Външно проучване относно въздействието, ефективността на структурните фондове и политиката на Европейския съюз, насочени към МСП и регионите. very complicated. The, problem is just politically very difficult because Yeah. Thank you. Mr. Chair. Госпожа Шанхойфер. Благодаря. Европейският парламент се обърна към нас с задачата да проведем проучване. Не зная дали мога да надвикам шума в залата. So we were asked by the European Parliament to conduct a study on the impact and effect Изследването е за въздействието и ефективността на структурните фондове и политиките на Европейския съюз, насочени към малките и средни предприятия и регионите. Първо, това не е оценка, а основната ни задача беше да установим какво е въздействието и ефективността възоснова на материалите, с които разполагаме. So what we did is something that's quite, I would say, classical for the approach that is... Това е класическия подход. Разгледахме кохезионната политика а, по сектори, за да можем да видим какво всъщност каква информация можем да излечем за малките и средни предприятия? Какви са факторите, които оказват въздействие върху тях? За да можем евентуално да предвидим какъв е потенциала за ръст, е, който те имат, потенциала да разкрият работни места. Втория въпрос. Как инструментите за МСП подкрепят самите малки и средни предприятия? И основният акцент на проучването е как кохезионната политика подпомага малките и средни предприятия, какви заключения могат да бъдат извлечени от всичко това. Сега съвсем накратко ще ви запозная с е, резултатите от нашето изследване. По отношение е, природата на малките и средни предприятия. Твърде малко се отчита факта, че малките и средни предприятия всъщност е една дефиниция, която е доста широка и т.е. не казва много. Това е предприятие, което има по-малко от 250 служители, по-малко или равно 500 милиона оборот и 43 милиона в четоводните отчети. Например, производители на обувки, фризьори могат ли да попаднат в 250, е, е, предприятие от 250 служители? Очевидно не. Тоест, този термин, това определение покрива твърде широк брой е, единици. И като дефиниция не е достатъчно информативна. Следователно въпросът е как можем да опишем по-добре какво представлява малкото и средно предприятие. Първо, те са различни в зависимост от трасова, в който функционират. Могат да бъдат в производството, може да предоставят услуги, може да са в ИКТ сектора, могат да бъдат в най-различен насока тяхната стопанска дейност ориентирана. Второто различие е, че малкото и средно предприятие може да бъде току-що създадено или зряло. Тоест, те имат различни потребности в техния жизнен цикъл. И, имайки предвид едно предприятие, което вече е зрял вид, потребността от, от намеса е, може да бъде съвсем различна. В началото когато се замисли и създава едно предприятие, тогава липсват, може би, средства, технологии, идеи, а по-нататък вече онова, което липсват са организационните умения, управленските умения, които са важни за по-нататъчния ръст на предприятието, а всяко предприятие очаква да се развива. Има и друг проблем, който може би си струва да се обмисли и често се среща в литературата по въпроса. Доста МСП всъщност нямат никакво намерение да се развиват и разрастват, защото се увеличава и риска и сложността на тяхната опера... опер... операция, на тяхното действие. Така че доста от предприятията не въвеждат и нови технологии, не се занимават и с а, информационни технологии. Само около 30% а, се интересуват от новите технологии, а само 3% от тях всъщност са а, високо в а, скалата на големите постижения. Що се отнася до жизнения цикъл на предприятието, както вече казах, в началото се поражда една идея, която дава възможност да се стартира начинанието. След това трябва да се анализират ключовите фактори, липсата или наличието на лидерски умения, на управленски умения. Това са фактори, които ограничават, разбира се, развитието на организацията. Важно е как е организирана самата структура. Кое е значимото, когато се финансира малко или средно предприятие? Трябва да се разгледат следните фактори – външните от една страна, свързани с социал-економическата среда, пазарната среда, която се определя от курс на валута, обмен, търговия. Много важно също така е и политическото и институционална рамка. Вътрешните фактори са другата страна, сред които най-важните са управленските умения и капитала на предприятието. Там може да има много сериозна намеса. По-нататък човешките ресурси и как точно се позиционира предприятието на външния пазар. Не искам твърде много да осложнявам въпроса, но искам да ви покажа с този екран, че никак не е лесно, когато искаме да разработим инструмент насочен към иновации за малко и средно предприятие. Защото има различни типове, както казахме, предприятия, има различни външни и вътрешни фактори, които действат през различния етап и жизнен цикъл на развитие на стопанската единица. Ако се запознаете по-подробно с доклада, ще научите повече по тази, е, този аспект от моето изказване. Когато се стига до а, инструментите за подкрепа от страна на Европейския съюз, можем да кажем, че те са няколко типа и се намесват по различен начин по отношение на ръста и развитието на предприятието. А, регулаторната подкрепа или помощ е първата част. Мога да цитирам Small Business Act, например, различните политики, на ниво Европейски съюз, на национално ниво, също така и Think Small First. Първо мисля за малките. Има различни е, видове е, предприятия и те имат своите различни потребности. Отново не искам да навлизам в подробности, но тези инструменти могат да бъдат разделени на регулаторни които дават общата насока, финансова подкрепа, други инструменти, които предоставят безвъзвестна помощ или кредити. Някои са насочени към иновации, към научно развой на дейност, други са към развитие на културата, опасна на околната среда и така нататък. Предоставя се консултантска помощ и разбира се мрежи и подпомагане като цяло. Всички тези инструменти са независими от кохезионната политика, която има свои цели. Когато си задаваме въпроса какво представлява кохезионната политика и как тя помага на малките и средни политики, ясно е, че основните насоки могат да ви запознаят подробно с отговора на този въпрос. Различните оперативни програми би трябвало да създават повече работни места, да създават по повече е, иновации, предприемаческа среда и подкрепа от страна на бизнеса. Тоест, има конкретни цели в кохезионната политика. Когато се навлезе подробно във всичко това и се опитвате да разберете как кохезионната политика помага на предприятията, какви средства са свързани с тази политика, трябва да подходите внимателно, защото тогава вече навлизате в различни кодове на намеса. Какво точно изпълняват различните фондове за малките и средни предприятия, например? Трябва да се използват съответните кодове и ще видите, че има различни три типа намеса. Инструменти, които са насочени към подпомагане на предприятието, като например научно-развойна дейност, иновации, обща подкрепа и подкрепа за реструктуриране и адаптиране на работниците. Те могат да бъдат класифицирани и кодовете в това отношение много помагат. Те са разписани в общия регламент и всяка оперативна програма предвижда разходи по тези пара. Това е подходът. По-нататък се опитахме да анализираме какви полки можем да извлечем от всичко това. Първо, как европейските инструменти, и тук обръщам внимание на кохезионната политика, как те целеполагат различните фактори, как се съчетават те. Например, помощ към инфраструктурата, Фонда за регионално развитие предоставя информация, помощ както за инфраструктура, така и за пазар, както и умения, технологии, трансфер, човешки ресурси. Така че на теория обхваща всичко. Териториалното сътрудничество – няма директен дал, но предоставя информация, иновация, технологии и те се занимават с регулаторните системи в общ план. СФ се съсредоточава върху пазара на труда, и има два инструмента на кохезионната политика, насочени към малките и средни предприятия. Jasmine с е, предоставяне на достъп до капитал и информация и Джереми насочено директно към малките и средни предприятия, включени в оперативните програми предоставят достъп до капитала, но не конкретно към инфраструктура, предоставят достъп и до информация. Това е кохезионната политика. Следващия въпрос. Колко, се, колко средства отиват за СМЕ? Какви са разпределенията? Е, както казах, тук вече използваме различните кодове за намеса, за да можем да проверим и анализираме всички тези аспекти, след което след изчисление стигаме до средно сумата 69 е милиарда. 20% представлява, т.е. една пета от кохезионната политика като цяло. Очевидно, сумите са различни, както виждате, в зависимост от Европа, от 15-те държави членки, където има една квота за разпределение към малките и средни предприятия, а за новите 50%. Новите държави членки получават 50%, т.е. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Ю... Обединено кралство, Финландия, Холандия имат е, почти половината или повече от е, средствата по структурните фондове директно насочени към МСП. Това е много значително а, насочване към СП на средства. Не е възможно да се сравнява това с предишния период, защото тези кодове за намеса, за които говорих, са нови в този а, период. Предишния период а, при половината от средствата отиваха в, а, към МСП по втората цел. А в, по първата цел а, отидоха по-малко от тези средства. Какво научавахме за това как структурните фондове успяват да помогнат на МСП? Какви са показателите за изпълнение? В периода се вижда сериозен акцент върху показателите, които всъщност ни разкриват и много информация. Стратегическите доклади, например, са от отлично качество и предоставят много добра информация за постиженията на политиката за сближаване по отношение на малките и средни предприятия. Предоставя се информация за резултати по отношение на поетите ангажименти, разходите, които са заложени в целите. И това е валидно за всички държави членки. Това е валидно за всички доклади. Австрийския, ирландския, малтийския. Те са директно насочени към МСП. Други доклади всъщност обаче не така стоят нещата. Предоставя се малко информация за МСП. Например, чешката програма, чешките стратегически доклади, които анализирахме, те дават добра информация за изпълнението на програмата, но не казват нищо за връзката с предприятията. Така че стратегическите доклади са много различни, хетерогенни и няма сравнима система, системна информация, която да се предоставя за всички държави членки по отношение на приноса на кохезионната политика за развитието на МСП. Мрежите за оценки в Генерална дирекция регионално развитие се опита да а, излече повече информация от годишните доклади, както и от други източници. Анализирахме и техния доклад – и на 15-та таблица в нашия доклад може да ви се стори много интересна. Там има данни от е, работни места, инвестиции, проекти, сътрудничество. Различни индикатори сме използвали за държавите членки. Ще можете да се запознаете с тази информация три четвърти е, от, е, от държавите членки всъщност за три четвърти нямаме сравнима информация. Като казвам всичко това, вече е, е, разгледахме 8 оперативни програми, но само е, използвахме наличната информация, докладите за изпълнение. Не сме се свързвали с управители на програми. Разгледахме 8 случая и това, което виждате на екрана, са едни от най-големите, които са насочени към МСП. По отношение за конкурентно способността, чешката, полската програма бяха разгледани и португалската за фактори конкурентно способност. Четири програми разгледахме по отношение на регионално, регионална конкуренция и заетост, Германия, Испания, Обединеното кралство, Англия по-конкретно и Унгария. Това са данните относно а, и раз, е, разпределените средства за малки и средни предприятия, като в, в Полша най-голям дял беше отправен към МСП. Каква е помощта, която МСП получават? Разнообразна. От ваучери за иновации до инвестиционни фондове в Португалия, например, фонд за кино – много широк е обхвата от примери. Насочени са програмите към различни МСП и програмите и отчетите предоставят добра информация за използваните инструменти. Каква беше нашата цел за навлизане с по-голяма подробност към а, отделните случаи? Въпросът беше, трябва, можем ли, разбираме ли различните измерения на ефективността? Разбираме ли какво са вложили в оперативните програми властите? Какво научаваме от това? So first of all, there is, let's say, there is that there are different families. И така, виждате, има различни семейства оперативни програми. Има национални оперативни програми. Тяхната цел е да подкрепят предприятията и много често те покриват доста големи суми пари, които отиват за малки и средни предприятия така че те са голяма организация, под която стоят други. Много често регионалните е, оперативни програми също са насочени към малки и средни предприятия. Като цяло националните програми са доста всеобхватни и има е, известно препокриване с регионалните оперативни програми. Също времено, ако става дума за програмите за конкурентоспособност, способност, на регионално равнище, подкрепата за малките и средни предприятия се включва само в един или два от приоритетите. И въпреки че и всичко това е, е, въжи, въпреки че сме избрали програмите с най-големи суми в подкрепа на малките и средни предприятия. За какво става дума? Каква има е в една оперативна програма? Има списък разходи, организирани по код. Така че в общи линии може да се разбере какви средства отиват за различните типове подкрепа за малки и средни предприятия. Въпреки, че съществува тази система, обаче е много трудно да се обвържат тези разходи с приоритетите и мерките. Това означава, че няма как да се каже какви средства за малки и средни предприятия отиват по различните приоритети. Това води до проблеми с годишните доклади за приложението, защото тези доклади работят въз основа на първоначални равнища и е, показатели за и целеви показатели. И в крайна сметка не може да се измери какви са годишните разходи, свързани с малките и средни предприятия. В тези годишни доклади за приложението се засягат множество показатели – брой на подкрепени проекти, брой на нови фирми, брой на проекти за ИКТ. И така, тъй като няма как да се каже нещо по-конкретно, се броят проекти. И така имаме много информация, но тя на практика не може да се използва, за да се каже нещо особено смислено за това какво правят програмите по структурните фондове за малките и средни предприятия. Има много и показатели, които много трудно се оценяват. Тру... Много ли или малко да имат 300 проекта в Полша, Полша за малките и средни предприятия? Същевременно докладите, годишните доклади за приложението не са си поставили за цел да отговорят на въпросите за ефективност. Показателите не вземат предвид какво положение се намират малките и средни предприятия. не достигат и показателите, които да измерват промените. А как се измерват промените, ако няма показател? Какви заключения можем да извлечем? Опитах се да обобщя заключенията в 6 основни групи. Първо, трябва да се признае, че малките и средни предприятия са много различни и настоящата дефиниция, която се използва, изостава. Както казах, малките и средни предприятия много се различават. И за това, за да можем да работим по-целево, са ни необходими по-подробни и по-целенасочени анализи на различните елементи от живота на едно предприятие. Второто заключение е, че е много важно да се вършат политиките и инструментите с факторите за развитие на малките и средни предприятия. След като разгледахме доста от оперативните програми и литературата, установихме, че финансиращите институции имат доста, доста общ подход към подкрепата на малките и средни предприятия и няма ясна стратегия или логика на намесите. Няма конкретни области, в които отива повече подкрепа или конкретни елементи от развитието на малките и средни предприятия. И така, Кохезионната политика трябва да се систематизира подкрепата за различните етапи от развитието на малките и средни предприятия. Това е защото програмите са насочени към секторната политика мисля, че е голяма грешка да се работи с малките и средни предприятия, сякаш са еднакви. Трябва да се разпредели работата целево по различни отрасли. Още една препоръка. Стратегиите за подкрепа трябва да бъдат насочени повече към развитието на, иноме, на уменията, иновациите и растежа, економическия растеж. Има много малки и средни предприятия, които не, влад, не прилагат иновации, а постигат голям успех. И така, целта е да не се съсредоточаваме само върху иновациите, защото много от малките и средни предприятия тъй или иначе не искат да се занимават с кохезионна политика, защото предполагат, че тя е твърде сложна. Има друг важен въпрос тук. Инструментите за кохезионна политика, особено в старите държави членки, не винаги са свързани с най- подходящата институция за финансиране. Има различни елементи, финансирани от Фонда за регионално развитие и от националните инструменти. А европейските инструменти изглежда са доста слабо свързани с кохезионната политика. Има още един въпрос. Кохезионната политика и достъпа до финансиране по кохезионната политика за малките и средни предприятия. Много малки и средни предприятия не кандидатстват за финансиране, свързано с кохезионната политика по програми на регионалния фонд, защото смятат, че има нестабилност. Защо? Защото проектите се променят. Правилата се променят, а малките и средни предприятия не винаги могат да си позволят сами да финансират някаква фаза от проекта. И за това, ако искаме да се насочим към малките и средни предприятия, там трябва да се развият специални умения за кандидатстване, за финансиране – трябва да се помисли и за авансово плащане. И нещата са прости. Има много схеми, във всяка има различна начин за финансиране и във всяка схема се иска и различна информация. Нещо, с което още не съм се занимала в своята презентация, защото не би трябвало да ви отнемам твърде много време, е факта, че финансовите инструменти се задействат доста бързо. До края на 2009 година имаме само 30 случая на Джереми. And there seems to be one of the problems that these holding funds Тоест, те са бавни, освен това не винаги е, добре се съвместяват с управлението на структурните фондове. Важно е да има схеми за грантове, особено за начинащи предприятия. А когато работят организации за финансов инженеринг, е важно каква е връзката. Кохезионната политика трябва да предоставя повече информация за резултатите и въздействието от подкрепата за предприятия. Въз основа на анализа на литературата и 8-те казуса, които са разгледани, няма как да се изведат заключения – за това дали подкрепата за малките и средни предприятия е била успешна или не. Малките и средни предприятия са твърде сложни, твърде разнообразни. Смятаме обаче, че би било добре данните, с които разполагаме, като тези за разходите, свързани с приоритетите, да могат да бъдат събрани на едно място, като същевременно са ни необходими по-добри техники, включително и качествени техники за анализ. И трябва да се обърне повече внимание на оценката. Мисля, че това беше всичко. Нека сега да ви представя госпожа Самша, която участва активно в изготвянето на това проучване. Искам да благодаря и на госпожа Рудолф за подробните преговори, които провеждахме. Председателят благодаря за тази интересна презентация. Нека сега да задам въпрос на колегите. Имате ли коментари, въпроси? wants to add something else? Or? Would, would you like please to add something else or just finish now? Искате ли да добавите вие нещо? В такъв случай, ако получим въпроси, ще ви изпратим имейл. Отново благодаря. И така, колеги, с това приключваме заседанието си. Благодаря на всички.